гласуването в четвъртък. Ще бъде засегнати самолетите, влаковете, включително транспортът, трамваи и автобуси в Страсбург. Може би ще се окаже невъзможно да се гарантира нивото на транспортно обслужване, на което сме привикнали. Взети са всички необходими мерки, за да може транспорт, да бъде осигурен транспорт, да може да се върнете по домовете си. Не всички мерки все още са а, уточнени, но уточнени са следните. Влаковете Талис, чартаните влакове, ще се движат както обикновено. Ще има автобуси между Европейският парламент и централната, станция, и централната гара на Страсбург. Трансферите а, ще бъдат осигурени от а, Транспортна служба на Европейския парламент и до летищата във Франция. Издадено е комунике, в което са уточнени допълнителните мерки които дават, уточняват изключенията за сегашният лимит от 20 км за автомобилните услуги, за да може депутатите да стигнат летищата в Швейцария и Германия. Ограничението от 20 км за автомобилите се отменя за сегашната сесия. Ще може да се използват автомобилите за по-дълги разстояния. Град Страсбург ще разпространя информация, така че да всички да бъдат осведомени за съществуващите альтернативни транспортни възможности. Днес в 6.30 бюрото на Европейският парламент ще заседава и ние ще разгледаме подробно всички начини, по които ще бъде възможно да се осигури връщането на депутатите в техните страни. Утре ще получите информацията чрез е, имейл. Ако се получи нова информация, ще ви информирам за новите положения в среда сутринта. Значи ще получите утре заран предварителна информация чрез е, имейл а допълнителна информация ще бъде на ваше разположение в среда за рънта. Щом имаме на разположение информация от страдорските власти, също ще ви я предадем. Ще направим всичко възможно, да може всички да се върнат по домовете си. Това е предварителната информация, която исках да споделя с вас. Както вече казах, ще имате допълнителна информация на разположение от Резаран а, и в среда. Благодаря, господин председател, благодаря за вашите съобщения. А, мисля, че всички европейски народи, включително особено а, гражданите на, на Обединеното кралство, са, ще бъдат удивени от бъркотията, в която попадаме. Идваме един път този месец и два пъти в Страсбург. Всеки път, е, когато идваме тук, се харчат милиони евро, губи се време. Мисля, че вече е дошло време е, парламента и вие самия е, да се осъзнаем факта, че не трябва да заседаваме тук. Благодаря. Дами и господа. Почитаеми дами и господа депутати. Искам да обърна внимание на факта, че това не е а, тема, която ще дебатираме днес. Обсъждаме техническите мерки, за да може депутатите да се върнат по домовете си. Въпросът, който вие повдигате, е уреден в договора на Европейския съюз и няма нищо общо с това, за което говорим в момента. Господин Спарони, по същия въпрос ли? Господин председател, искам само да добавя, че в сравнение с Брюксел, Страсбург има предимството, че е много близко до Германия, така че е много лесно да се намерят альтернативни видове транспорт, отколкото би било възможно това в Брюксел. Благодаря, дами и господа. С това приключваме обсъждането на този въпрос. Както казах, вече утре заран ще получите допълнителна информация а също така